Vamos a empezar la Нека да започнем гласуването. Първо ще гласуваме доклада Касини между институционално споразумение между Европейския парламент и ЕЦБ. Едно гласуване. Дигнете ръка за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме нататък брой и числен състав на междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните парламентарни комисии и така нататък. Имаме едно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Наред е доклада Чешкова. Освобождаване от отговорност на Европейския съвет и съвета за 2011 година. Няма изменения. За против, въздържали се, приема се. Следва предложението за резолюция за, против, въздържали се, приема се. Señorías, uh, as, as you know, there is Както знаете, предстои изслушване на един височайш гост, президента на Сенегал. The Сенегал! Точно така, президента на Сенегал ще се наложи да прекъснем гласуването за малко за официалната церемония. Така че сега вместо да гласуваме по доклада за НОНИ, който е много дълъг и ще ни създаде проблем, ще гласуваме по другите доклади, които са по-кратки, а доклада за НОНИ ще го гласуваме след официалната церемония. И така, гласуваме по доклада Харбър. плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за индивидуално използване. Гласуваме по първия блок от изменения по именно гласуване, начало на гласуването. Се Край на гласуването. Блок номер 1 се приема. La propuesta de la comisión сега гласуваме по предложението на комисията по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Предложението се приема. Сега предложението за законодателна резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Предложението се приема. Сега гласуваме по доклада Вернио. Признаване на професионалните квалификации. Първо, блок номер едно. Поименно гласуване, начало на гласуването. Това е първата част. Имаме всъщност обикновено гласуване. Вдигнете ръка. Против, въздържали се, приема се. Сега втората част, тя вече е обект на поименно гласуване, начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по предложението на комисията, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преди да гласуваме по проекта на законодателна резолюция. Гласуваме по 161 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по законодателното предложение, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Следва доклада Бауер. Споразумение между ЕС и Армения за улесняване на издаването на визи. За. Против. Въздържали се. Приема се. Има и втори доклад Бауер. Споразумението за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица. За против, въздържали се, приема се. Приема се. Следва разрешени здравни претенции за храни. Тук няма изменения. Имаме нужда от квалифицирано мнозинство тук. Който е за, нека да вдигне ръка. Моля, вдигайте високо ръка. Против. Мисля, че трябва да направим електронна проверка. Начало на гласуването. Се цяра вотацион. Край на гласуването. Предложението се отхвърля. Сега отиваме на храни и продукти от животински происход проект на резолюция. Имаме нужда от квалифицирано мнозинство. Кой е за? Против? Въздържали се? Ще направим електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. И така стигаме до преговорите между ЕСА и Китай. Нека да проверим сега. Изменения 1 и 6 идентични поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. Гласуваме по параграф 17 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Това означава, че можем да преминем към параграф 26 на три части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. И третата част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 36, изменение 3, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 41 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част по именно гласуване. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме по изменение 4, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме параграф 42 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме по параграф 43 на 3 части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Секунда само. Ще направим електронна проверка по втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Няма нужда да гласуваме по третата част. Тя е оттеглена. И сега гласуваме по цялата резолюция. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на следващата точка. Имаме време за още едно гласуване. Търговски отношения между ЕСА и Тайван. Параграф 1 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 4 за, против. Ще направим електронна проверка, начало на гласуването. Параграф 4. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Това изменение се отхвърля. И сега гласуваме по параграф 4 по именно гласуване. Извинявам се, трябваше да кажа параграф 14, казва председател, не 4. Да, моя е грешката. Параграф 14. По именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме по цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се. Сега ще прекратим гласуването и ще имаме официално обращение на президента на Сенегал. Искате още един вод, така ли? Ако смятате, че има време за това. Ще гласуваме по следващата точка. Госпожа Лихтенбергер. Заповядайте. Уважаеми колеги, преди е, да изразите неодобрение, чуйте какво ще ви кажа. Говорихме за летателните часове на пилотите, на кабинния екипаж и в присъствието на комисар Калас говорихме за това, че трябва да се стигне до споразумение между комисията и между профсъюзите. Тук става въпрос за първоначално предложение, което изпратихме в комисията, имаше изменения, но формулировката като цяло е доста обща и ние не знаем какво точно се крие зад предложението на комисията в момента. Ето защо резолюцията отхвърля това предложение, защото то се основава на онова, което бяхме договорили преди дебата. Струва ми се, че парламента би следвало да знае по какво точно гласува. Ето защо бих искала да ви приканя да отложим гласуването, за да може парламента да има възможност да проучи писмените предложения на комисията и да ги обсъди след това. Сеньора Лихтенберг, ара... Председателя, госпожо Лихтенберге, според правилника за дейността ще трябва да чуем някой, който ще ви подкрепи някой, който ще отхвърли вашето искане. Кой ви подкрепя? Има ли някой, който да ви подкрепя? Някой против това предложение? Господин председател, искам да подкрепя това искане. Скептично съм настроен относно предложението на комисията, тези правила, които сега се предлагат. Мисля, че трябва да си дадем време да подобрим текста. Благодаря. Някой, който да се изкаже против? Има ли някой, който иска да се изкаже против? Господин Сперони. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че на този етап би трябвало да има гласуване крайна сметка сме обсъдили предложението на комисията. Значи ще гласуваме тогава, казва председателя. Кой е за, ако подкрепете предложението на госпожа Лихтенбергер? Сега тези, които са против предложението. Ще направим електронна проверка. Начало на гласуването. Се cierra la votación. Край на гласуването. Предложението на госпожа Лихтенбергер се отхвърля. Ето защо ще гласуваме. Технически изисквания и административни процедури. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Предложението се отхвърля. Добре тогава. Сега прекъсваме гласуването. Ще имаме обращение на президента на Сенегал. След него ще продължим гласуването.